Скъпи колеги, извинявайте за закъснението. За мен е голяма радост и чест да започнем днешната следобедно заседание и по-скоро нашето изслушване ролята на обществения транспорт в областите с ниска гъстота на населението. Както знаете, мобилността е много важен въпрос в ежедневието на всички европейски граждани. Това е една от причините, поради която нашата парламентарна комисия избра именно тази тема. Защото мебелността е именно мотора за економическото развитие и разбира се, начина по който ние можем да проявим нашата социална справедливост – защото, за, съжал... за съжаление, антонима на мобилността е немобилността, т.е. човек да не се движи, нищо да не прави, да се затвори в себе си и никого да не среща. Така че това е социална несправедливост. Друг проблем, пред който сме изправени, това са климатичните изменения. Затова се нуждаем от ефикасни транспортни средства, нуждаем се от а, а, други транспортни средства, а не само да използваме а, автомобила. И то най-вече става въпрос за селските региони. И често обаче тези цели са изправени пред географската и бюджетна реалност. Затова ние решихме днес с това изслушване да се запознаем с добрите практики и да видим по какъв начин можем да насърчим обществения транспорт с най-отдалечените региони на Европейския съюз. И се надявам, скъпи колеги, това да бъде добър дебат. И ви представям госпожа Паула Телес. Вие сте председателка на Института за мобилността в градовете и селата в Португалия. Добре дошла в нашата комисия. Господин Матиас Ландин, който отговаря за разработване на стратегии за транспорт, по обществения транспорт в Швеция. Добре сте дошъл в нашата комисия. Господин Роман Штерба, Гост професор в Техническия университет в Прага и главен консултант към а, администрацията за инфраструктурите ЖП сектора в Чехия. И също така нашият последен гост, господин Кристиансен, вие сте директор на платформата в Белгия Мобил 21. Всеки от вас ще има възможност да се изкаже в рамките на 10 минути и ще ни представите по кратък и ясен начин най-добрите практики, кои са предизвикателствата и след това съвместно с колегите ще а, преминем към дебата. Започваме с жените, това е обичайно за нас. Госпожа Телес, имате думата за 10 минути. Благодаря ви. Госпожо председател, за мен е чест да, бъда, да говоря днес пред вас тук. Аз представлявам Института за градове и е, селища, който съществува а, от 15 години. Подкрепене от португалското правителство. Сътрудничам си както с други правителства, така и с португалските общини. Като нашата идея е да насърчаваме устойчивото развитие за мобилност. Мобилността е много важен елемент в модерното ни ежедневие. И става въпрос за много важни политически мерки, които трябва да бъдат прияти навсякъде. Мобилността е нещо абсолютно неизбежно и важно за всички населени места. И съм убедена, че можем всички да дадем своя принос. Португалия е малка страна. Но въпреки това сме постигнали нещо и се надявам да ви покажа това в моята презентация. Както знаете, Португалия е малка страна. Тя се намира в периферията на Европа. Нашият единствен съсед това е Испания на Иберийския полуостров. Въпреки това, нашата страна а, е многообразна и съществуват големи различия между регионите, между севера и юга, а, между приходите и между администрацията. Нашето население набралява 10 милиона, 3 четвърти от португалското население живее а, е, по крайбрежието. А, и във вътрешността на страната има много проблеми. Имам предвид вътрешността на страната, тези границата с Испания. 22% от населението е над 65 години. 11% от населението е над 75% и 17% от населението ни има едно е, физическо увреждане. Така че ние се нуждаем от спешни марки, мерки, за да се справим с демографските предизвикателства. Португалия се развива на две скорости. И на това ще се спра в моето изложение. У нас не съществува единна категоризация на плътността на населението. Какво означава ниска плътност на населението. През 2016 година беше изготвена програма за териториално сближаване. Ние ползваме различни критерии, гъстота на населението и други критерии. Различни са проблемите в а, вътрешността на страната. Първо, застаряване, обезлюдяване, по-низко образователна степен. Градовете не са достатъчно големи във вътрешността на страната и средно големите градове не получават достатъчно подкрепа. Инфраструктурата също така не е добре развита, особено в областите, които не са достатъчно добре економически развити. Наред с застаряването, другият проблем това е Безработицата. Представителността на населението в тези области е също много ниска. Така че тези райони а, не се развиват добре. Затова ние търсим решение на тези проблеми. Съществуват добри практики в Европа. Така че, кои, които показват, че всъщност области с а, а, ниска а, плътност на населението не на всяка цена са бедни региони. Виждате, че в източната част а, шосейната мрежа е доста гъста. Другата, другото измерение, това е железопътната ни мрежа. През последното столетие, за съжаление, не са направени съществени подобрения. За съжаление, железопътната инфраструктура не е добре развита в Португалия в сравнение с други държави членки, където, например, обществени бързи влакове се подпомагат от държавата. Така че при нас това развитие е доста закъсняло. Както знаете, португалското правителство желае да подпомага за напред железопътната инфраструктура. Когато говорим за области с ниска гъстота на населението, то трябва да се има предвид, разбира се, и броя на предприемачите, качеството на услугите, което се предлага и така нататък. Липсват средства и, и това, разбира се, е в ущърп на инфраструктурата. Тук на този слайд ви представям законодателната разпоредба. В рамките на 10 години имахме възможност да адаптираме нашата законова уредба с тази на Европейския съюз. За съжаление обаче това е свързано с доста недостатъци, защото според мен тези 10 години са загубено време. И сега трябва да свършим работата, която трябваше да бъде свършена през последните 10 години. Пристъпва се към децентрализация на обществения транспорт и десетте обществени камери носят отговорност сега за транспортната система. В Португалия няма региони като административна единица, а ние ги наричаме регионални камери. И всички те носят отговорност за адаптирането на законовата уредба и на транспортната инфраструктура към европейските разпоредби. До момента регионалното планиране не беше адекватно. Освен това се появяват нови потребности. Големите градски райони се характеризират с увеличаване на, на населението. И сега трябва да се пристъпи към действие. което разбира се поставя администрацията под сериозно напрежение. Португалия, както и в други държави членки, трябва да работим съвместно с комисията, с други държави членки, за да планираме по-добре различните транспортни системи. Сега ще се спра на основните мерки, както и на най-добрите практики, първа мярка, която следва да пристъпи към изпълнение през едните години. Разработването на устойчиви градски планове за мобилност. В повечето европейски градове тези планове се разработват и се прилагат. За, целта са, за целта са необходими многобройни заседания за съжаление, Португалия е една от малкото държави членки, където тези планове не са задължителни. Въпреки това, работата трябва да се свърши. Трябва да бъдат прияти различни закони, закони за различни пресечни точки и така нататък. Всичко това става много разпокъсано. Няма съгласуваност между отделните законодателни актове. Нуждаем се от по-добри пресечни точки, от възможности за паркиране. Изготвихме за целта документ, план за мобилност, който сме нарекли ПАМОС. Това е един план за устойчива мобилност, който получихме европейско финансиране. За съжаление, изпълнението на този план не беше добре съгласувано. Втора мярка, както казах, Португалия е малка страна, но въпреки това съществува доста области, които а, са с а, малък брой население. Въпреки това, трябва да бъдат изградени транспортни структури. Така че ние започнахме да се интересуваме къде в други държави членки съществуват добри практики. Добри практики за гъвкав обществен транспорт именно в такива региони. Трета мярка. Достъп до мобилност. Нуждаем се от помощта на Европа. Нуждаем се от европейско финансиране – не може просто да се получават пари. Те, и, те трябва да бъдат обаче в ползата на, разходени в ползата на всички граждани. И застаряващото население трябва да има достъп до транспорт. За целта се нуждаем от безпрепятствен достъп до транспорта. Така че може много да се получим помежду си. Четвърта мярка. Услугите трябва да стигнат до хората. В областите с малко население се забелязва липса на инфраструктура. Трябва да се включат и частни предприемачи, които да предлагат гъвкави услуги. Мобилни услуги, разбира се, които наистина да бъдат предлагани именно в тези области с ниска гъстота на населението. Последна мярка, пета. В Португалия както казах, областите до испанската граница са с ниска гъстота на населението. Близките градове са Саламанка, Касус и други. И би трябвало в планирането на транспорта да се подходи по различен начин. Например, да се определят ев- европейски региони, които да бъдат обединени, които да бъдат свързани. Ето, например, да бъдат свързани португалски и испански региони. Това са няколко мерки, които а, желаях да представя на вашето внимание. Между прочим, днес точно е, правителството би трябвало да приеме някои допълнителни мерки за транспорта. Както казах, ние загубихме доста време у нас. И сега се опитваме да наваксаме това време на ниво правителство и общини. На всички нива се работи за изграждането на план за устойчива мобилност. Да преодолеем пропуските, да почерпим опит от други държави членки, за да имаме по-добро свързване помежду си. Благодаря за представенето на ситуацията в Португалия. А сега давам думата на следващия оратор за 10 минути. Благодаря ви. Аз работя за обществения транспорт. Работи в Швеция, в района Вармланд. ние е, се намираме недалеч от Осло, в е, източната част на Швеция, по границата с Норвегия. Е, ние имаме 281 482 жители на 17,6 квадратни километра и има 62 е, жители на квадратен километр в Карлштадт, а при нас са само 3. Около 50% е, живеят недалече от Карлстат, недалече от езеро, 40% е, живеят в е, области с високо население, 10% живеят е, в области или села, които имат до 1000 жители, а 30% живеят в села, където има по-малко от 200 жители. Това са широки области, ако погледнете кои са основните гари и автобусни е, спирки, те покриват е, почти 89,4% е, от населението през 2018 година. Е, някои е, е, е, някои обаче не се използват ежедневно. Ако погледнете спирките за тези, които ежедневно трябва да вземат транспорт за да отидат на работа, е, те са 214 000, както виждате, е, т.е. 76% от населението. Така че аз сега искам да се спра на останалите 34%. Какво правим ние за тях? И какво правим? Ние искаме да има а, транспорт между градовете в региона, като разработваме транспортни услуги а, на, по линии с висок капацитет. А, изграждаме също така паркинзи за онези, които искат да отидат с кола е, до е, спирка на обществен транспорт е, става ясно, че сега е най-големия ефективен достъп до обществен транспорт, поне за някои области. За бъдеще виждаме, че ще трябва да се подобри е, капацитета на обществения транспорт между градовете. Е, като цяло, общественият транспорт е, е добър в областта Вермланд. Ние търсим решения, като например обществен транспорт по искане с изключение, е, ако не живеете наблизо до тези области, там трябва е, предварително да се е, предвиди кола, примерно с смартфони. Някой може да дойде да ви вземе от къщи и после да ви превози до града или до където искате да отидете искаме и в да Събиране, да. Няколко човека да, да пътуват с една и съща кола, особено в най-отдалечените райони или които са най-слабо населени. Така че е, е, това е част е, от усилията и от публично-частното партньорство. Искам да се спра на два конкретни примера. Как работим в Вармлад? Първо, първо, как да очертаем пътя към бъдещето. Имаме предвид шосейния транспорт – как да се стигне до най-близкия град, базисна потребност от транспорт. Имаме предвид най-вече училищни автомобили или е, таксиметрови услуги за хора с увреждания. Тогава, когато е, те не се използват е, пълноценно, могат ли да се използват свободни автомобили за подобни цели? Е, стигаме до извод, че това е възможно и може би ще струва около 8000 евро годишно за целия регион. Т.е. сумата не е голяма. Всичко ще бъде доста ограничено. Отново повтарям, трябва да, да резервирате предварително поне предишния ден и ако след обяда направите резервация, можем да ви предоставим свободен автомобил за следващия ден. Друг пример Нещо, което въведохме това лято в, град, в село наречено Фагерас. има 442 жители, т.е. 6 човека горе-долу на квадратен километр. Това е част от европейски проект за комбиниран проект и комбинирана мобилност. Това е възможност за сътрудничество и альтернатива към използването на частни автомобили или кораби в тази област. И най-интересното е, че ние говорим с е, местните жители, за да се види какви е, са им нуждите, какви са нуждите от частни автомобили, от обществен транспорт. Е, редовно се срещаме и с Сдружения на жителите. Много интересна идея е, са тези кутии, които са в магазин за плод и зеленчуци. А ако а, примерно сте на 25 минути от селото с кола, то тогава можете да си сложите е, турбата и после, ако взимате транспорт, можете да сложите зеленчуците в тези студени, в тези хладилни кутии. Това е вид решение за транспорта. Не е необходимо да си вземате колата и да пътувате в двете посоки, само за да си закарате плодовете и зеленчуците. А, това са училищните автомобили. А, това е проблем за нас, е, рядко знаем предварително дали всяко дете ще отиде сутринта на училище с, а, а, този, с този автобус. Та, дали няма да се намери друго решение, така че е трудно да се предостави такъв безплатен транспорт. Тоест, трябва да има е, да се проверява има ли налични автобуси или не. И е, все пак трябва да има автобус за всеки, който иска да го вземе, за да отиде на училище. Това е карта. Това е картата за училищните автобуси. Ето виждате, че има доста добър достъп до обществен транспорт с тези училищни автобуси. И накрая, Разбира се, има предизвикателства. Първото е финансирането, е, финансиране на качествен е, обществен транспорт в тази отдалечена област. Много е скъпо да се пътува и виждаме, че трябва да има нови решения и проекти според конкретните потребности, за да се подобри системата. Винаги може да се подобри и, както казах, е, има все повече частни оператори в е, този вид услуга. А, е, е ние поемаме отговорност за определен дял от пазара. Трябва публичния и частния сектор да работят съвместно за ефективен транспорт в цялата област Вермланд. Например, е, споделяне на лични автомобили, споделяне на велосипеди, е, скутери. Е, ако сътрудничим в по-голяма степен с подобни партньори, може би ще подсигурим по-ефективен и по-качествен обществен транспорт. Благодаря. Благодаря ви много за тази презентация и по-специално тази система с предоставяне на пресни зеленчуци. Не бях чувала такова нещо до сега. А сега давам думата на Роман Штерба за 10 минути. Дами и панове, доволте ми, абих... Госпожо председател, уважаеми дами и господа, ще ви представя интегрираната транспортна система в е, Централна Бохемия. Това е регион, който се намира около столицата Праг, голяма община Прага, с които, разбира се, ние си сътрудничим. Предвидил съм няколко теми, които са важни при намирането на решения за такава система. Първата такава тема е териториалност. За целта ние работим съвместно с регионално планиране – то е много важно за създаването на добре работещи транспортни системи. Разбира се, като изхождаме от вече изграденото от ЖП системата. Тъй като това е транспортното средство, което има най-малко, най-малко, най-малко, най-малко ощетява природната е, околната среда. И виждате другите а, теми, като инфраструктура, свързване, интегрирано свързване, а, създаването на паркоместа и накрая, разбира се, а, с препоръки и резюме. Къде се намира региона? Може да се каже, че ние се намираме в сърцето на Европа. Централна Бохемия се намира наистина в центъра на Чехия и в центъра на Европа. Това е най-големия регион у нас. След политическите промени региона претърпя съществени изменения. 30% от населението се придвижват към Прага, тъй като там се намира работа. 20% от населението остават в нашия регион, в Централна Бохемия. Транспортната инфраструктура, за съжаление, да беше подготвена за тези драматични демографски промени. Така че днес работим върху модернизиране и разширяване на транспортния капацитет – за да отговорим на търсенето. Това е административното разпределение до 2000-та година на региона. Той е разделен на 12 окръга. Беше променена тази административна структура и виждате в средата към днешна дата Прага е в центъра и около нея се намира региона Централна Бохемия, без окрази. Специфично за Централна Бохемия е, че всички административни органи са със седалище Прага. Както казах, Централна Бохемия е най-големия от всички чешки региони 1,4 милиона жители над 100 000 квадратни километра. Над 12 000, извинете, квадратни километра. Както казах, 12-те окръга бяха обединени в един общ регион. Което, което даде разширени правомощия на общините. Тоест много по-голямо самоуправление на общините. Тоест не е необходимо вече да се пътува до а, столицата на региона. дистанциите не са толкова големи, разбира се, когато човек трябва да отиде за някаква административна задача, т.е. всичко може да се свърши в съответната община. Най-гъсто населеното място е Прага. И а също така е, градовете западно от Прака. А най-слабо населените места са селищата около град Раковник. <clears throat> На какво се дължи тази промяна Работещите в Прага, разбира се, не живеят в Прага, а около Прага, защото в Прага се намират най-добрите работни места, най-добра платената работа. Раковник остава обаче малко в страни, освен това транспортната структура не е добра, няма добра, добри е, влакови връзки с Прага, например. Само съществува един автобус и, е, до Прага или е, човек с автомобил трябва да се придвижва. Е, така че раковник е, остава настрани от е, това масово развитие. Пътната инфраструктура е показана тук. Не знам дали добре се вижда на този слайд. Лилав, лилавият цвят, това са магистралите в Централна Бохемия. И виждаме, че Раковник също не е обхванат от тази инфраструктура. Много малка част от автомагистрала преминава близост до Раковник. Така че това не привлича а, работещите в Прага да се заселят в Раковник. Раковник се намира само на 70 км от Прага. Принципно това е разстояние, което всеки ден може да се измине между от работещите. Но ако има добра инфраструктура, няма а, влакове, ако има добри влакови връзки, разбира се, дори обикновен влак с 130 км в час да се движи, би свършил добра работа. Тук представяме ЖП мрежата. За Прага и Централна Бохемия е предвидена една единна ценова тарифа. Тоест, ако хората използват едно единствено превозно средство, могат да се нуждаят само от е, един билет, който е в различна форма, в е, цифрова форма, така наречените смарт карти, които се издават от операторите. Човек може да си свали електронно приложение. Съществуват също така и виртуални билети, които могат да бъдат заредени на банкова карта. Така че пътниците а, могат да си ползват телефона за това, за да си качат телефона. Интеграцията на а, района на Раковник. Както казах, едно от, един от големите проблеми е липсата на адекватна инфраструктура. Но за да се постигне пълна интеграция на този район, а, трябваше да бъдат приети специални мерки, от, на 15 декември 2019 година. Това е схема на съответните линии. От ключово значение за интеграция на този район е тези планове да не бъдат изготвени от съответния транспортен оператор, а, да бъдат включени в цялото това планиране общините. Общините а, организират консултации с а, а, е, своите жители. И така се преценява изготвянето, изграждането на съответните линии, както и частотата на транспортните средства, които да отговарят на потребностите на населението, без значение дали се работи, ходи на училище, административни задачи и прочие. В този град Раковник Регионалните линии, включени в интеграционната транспортна схема, са притежание на общинската фирма. Една от линиите напуска границата на града, но се използват същите цени на билетите, същи тарифи и така нататък. Тоест за нас е важно всички пътници да бъдат третирани по един и същи начин. Тоест, прилагат се единни стандарти. Това е, разбира се, една от многобройните альтернативи към индивидуалния транспорт. Тук показваме и интегрирането на железниците, Както казах, ЖП инфраструктурата е построена в Чехия преди 160 години. От тогава не е разширявана и модернизирана, за да бъдат включени също така и бързоскоростни врагове, бързи влакове. Така че трябва, необходими са много инвестиции за целта, за да бъде подпомогнат региона и от влакови връзки. Тук накратко представям държавната уредба в сектора на обществения транспорт. Регламент 1370 за обществения транспорт, разбира се, е шапката на всички разпоредби. Държавата изготви концепция за пътническия транспорт Тази концепция ще започне да се реализира от септември тази година. А плана за обществения транспорт беше прият на 1 януари 2012 година. Всички транспортни средства трябва да бъдат планирани в една обща интегрирана система. За целта се предвиждат публични търгове, като се отчита и а, групата на трудноподвижните. Освен това, разбира се, се предвиждат и а, намаления на билетите за деца, подрастващи, студенти, както и за пенсионери. Както сме, виждате от самия слайд. Така че а, държавата подпомага, разбира се, фирмите за градски транспорт с няколко милиарда годишно. Освен това, този район, който е отдалечен от Прага, получава помощи от Прага. Така че останалите 25% са всъщност тази помощ. Един вид подарък. Разбира се, както казах, вече има много работещи в Прага, които обаче не живеят в града. Това са пътуващите ежедневно които биват обслужвани от местни транспортни фирми. Ако желаете, мога да ви представя в дискусията малко повече информация. Euh, Благодаря ви много за това толкова богато изложение. Да, знам, че е трудно да се спазва определено време. И Последния, но не по важност, господин Кристианс. А, бихте ли ни представили мобилната белгийска платформа 21, Мобиел? Благодаря ви за поканата да дойда. Е, е, бих искал да ви запозная с опита на потребителите. Е, тоест, онези, които използват обществения транспорт, е, системата за мобилност. Първо, малко упражнение. Представете ли си как ще кажете не на нова работа или някакво обучение? Да кажете не, защото не можете да стигнете до там. Е, това е действителността за все повече хора. Е, и ние направихме изследване това се наблюдава в много европейски държави в момента. Много жалко, защото с нашия проект към Европейския съюз се отнася до крайъгълен камък, така че да не могат хората заради транспорт да го постигнете е много жалко. Това въпросът е, за мобилността не е просто безопасно, екологосообразно, но означава и честен, почтен транспорт, т.е. на достъпни цени за всички. Е, защото е, ако сте беден, не можете да вземете транспорт и да направите нещо, което дава смисъл на живота ви. Тоест, трябва да направим нещо, за да разрешим транспортната бедност. Нашата система за мобилност в момента наказва хора, които не могат да си позволят кола или нямат достъп до обществен транспорт заради възраст, недъзи или просто поради мястото, където живеят. Това е много важно, особено за области, които са ниско населени. Унези, които не могат да си позволят кола, са просто наказани. Тези, които или нямат кола, или нямат е, удобен достъп до обществен транспорт. 16,7%. Това са хора, които са изложени на опасност от ниски доходи, т.е бедност на доходите. Това не е основният показател за транспортната бедност, но все пак е добър е, показател. Добре е по този начин да се види каква е транспортната бедност. 16,7% това са много хора. Отново, връщам се на бедността. Бедността е мрежа от социално изключване мрежа, което можете да си представите като тази паяжина. Липсата на мобилност е червената нишка в това социално изключване. Има социални институции, които работят с бедни хора, които не са включени в техните същности дейности. И 90% от хората са свързани с проблема в ежедневието им, че не могат да стигнат до някъде. И э, има две основни извода от направ... два основни извода от проучването. Първо, липсата на мобилност води до социално изключване и бедните хора, бедните хора, меко казано, пътуват по-малко. бедните хора пътуват много по-малко. И втория оптимистичен извод бедните хора когато правят опити да пътуват, пътуват по-зелено. Не по избор, а по необходимост, защото им се налага сега, кои са най-трудните дестинации, дестинациите, от които най-трудно се стига? Виждате на първо място е, работа, достъпа до пазара на труда, близки приятели, разнообразие, здравни грижи, съчетание от различните дестинации и не на последно място образование и професионално обучение. Сега е, съвсем кратък пример от пазара на труда в е, е, е, е провинцията Лимбърт, където се говори фламандски. По-малко от 20% от е, работните места, до където се стига за един час с кола, е, до тях може да се стигне и за един час с обществения транспорт. Например, в Ландърс, където има гъсто население, мога само да се догаждам какви са цифрите. Да има шофьорска книжка е изискване, за да бъдеш назначен на работа. Ако нямаш шофьорска книжка, няма шанс Търсене на работа. Това е един от най-ужасните резултати от проучването. Ако търсиш работа без кола, ти трябват 6 месеца повече, отколкото ако търсиш работа с кола. И накрая образование, квалификация вече не е определящия показател за да получиш работа, а е, близостта до работното място. Колко лесно можеш да стигнеш до там. Ние Проверявахме неколкократно резултатите и цифрите и се оказа, че са точни. Бариерите пред хората. Първо, първо, едва ли ще ви очудя липса на финансови средства, но и липса на транспортно средство. Няма кола, далеч от автобусна спирка, физически ограничения, но и липса на познания. Примерно не мога да чета, не мога да карам кола, не мога да разбера системата на обществения транспорт. Примерно, 50% от хората не могат да карат колело. За мен е това е просто неразбираемо. Не, не, не как е възможно някой да не може да кара колело? Психологически бариери, страх. А, примерно на 12 минути с, с пряк влак. Няма по-лесна връзка, но хората се страхуват да вземат влака. Аз живея в Бруксел. Какво става там? Бариери свързани с познанията, липса на информация, липса на инфраструктура и това продължава да бъде дискриминация. И е, тук има и е, други бариери е, пред мобилността. Кои са е, критичните въпроси според тези е, 150 институции? Първо предлагане, разбира се, е, е, хората с, с е, най-малка професионална квалификация имат най-низки доходи, те не живеят, те не работят в нормални работни часове. Те са извън работните часове. Примерно в 5 часа сутринта. автобусите, примерно, тръгват в 7 часа в ламанската част. Освен това, цената трябва да бъде на достъпни цени. В Белгия може да се възстанови част от транспортните, транспортните разходи, но някои не знаят и за това ние смятаме, че трябва да има автоматично право за възстановяване на разходите. Да не ви се налага да искате, направо да го получавате. Умения как да караш колело, но и как да използваш обществения транспорт. Мобилността е услуга. Смята се, че това ще бъде едно от решенията. Но все пак, все пак трябва да има да има някаква платформа. Много често това става на смартфон. Някои нямат смартфон или не са се абонирали и така нататък. Примерно липса на информация и в край, краищата трябва да е, прецениш сам кой е най-добрият вариант за теб. Та, като цяло, е, транспортната бедност. Е, и какви са решенията? Споделена мобилност, винаги е, говорим за споделена мобилност. Това е частично решение. Е, да си собственик струва много пари, но все пак е, трябва да имаш и кредитна карта. Не всеки има достъп до такива неща. Не всеки има кредитна карта цифровата пропуст. Тук също има разлики. В Брюксел, например, информацията за различните системи е ясна, а пък мрежата е ограничена. Какво да ви кажа? Какво... Right... Някои проекти в е, дясно. Виждате с кои партньори трябва да работите като депутати. Едва ли трябва да прочетете целия списък, аз ще ви кажа. Е, хората с ниски доходи не са представени на този списък. Хората, които не могат да четат, не са включени в списъка. Така че ние като общност трябва да работим по това. Какво можем да направим? разбира се, да ги привлечем, да присъстват на срещите хората с ниски доходи, да работим с, е, мрежите от бедни хора. Те знаят кои са хората, те могат да говорят с тях, знаят езика, на който се говори с тях. Както казах, е, транспортният проблем е, е разнообразен, трябва да се търсят различни решения, трябва да се работи на разли... в различни области на политиката, мобилно, специално планиране, заетост. Всички трябва да работят съвместно, е, за да се разреши въпроса с транспортната бедност. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много за това изложение което ни изтряска, защото през 2020 година все още има много хора, които са в несигурно положение, нестабилно отношение на енергията. Има хора, които нямат средства да се отопляват и не са, е, жилищата им не са изолирани. А, тук става дума за такава ситуация по отношение на мобилността. Разработва се платформи за борба с бедността, а вие казахте нещо забележително в началото. Тези хора всъщност биха искали да намерят работа – те са компетентни, но нямат възможност да а, отидат на интервю за работа. А сега ще преминем към дискусия. Гута. Господин Даниасон. Opportunity to speak Swedish.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 Ако искаме да постигнем успех е, при зелен преход в транспорта, трябва да има обществен транспорт за всички, включително и за тези, които живеят най-далече. Имам няколко въпроса. Какво от вашия опит сочи, че е препятствие пред иновативни решения за обществения транспорт? Е, въпросът е ли как да намерим решенията или как да ги финансираме? С други думи, е, по решенията ли да работим или по общественото финансиране? А, сега, какво очаквате от нас е, като европейски депутати? Е, какво може да направи Европейския съюз, за да се справите с предизвикателствата в вашия регион? На трето място, е, както и Матиас каза, и Кришчан каза, обществен транспорт по поръчка, по заявка, е, какви биха били решенията на обществения транспорт, е, когато вие се нуждаете конкретно от това? Има ли някакви препятствия пред това да отпадне такъв вариант? и изобщо какви биха били разходите за подобни решения. Ако се спрем на португалския пример, на всички ни трябва да извървим дълъг път, ако искаме да стигнем до центъра на даден град, ако трябва да пресичаме национална граница. Така че тук може би Европейски съюз също може да предложи решение. Какво можем да направим за улеснение на обществения транспорт трансгранично? Мадам Арман, la parole est à vous. Госпожа Арман, имате думата. Благодаря за тази много интересна дискусия. Повечето от развитите държави а, наблюдаваме а, на а, селските райони, хората се местят в градовете, защото там доходите са по-високи. Румъния, от която идвам, само 40% от населението живее в селските райони. Тези хора се занимават с селско стопанство, с земеделие, което има устойчив характер, така че повече от 40% са хората, които са в такава несигурна ситуация по отношение на транспорта. Бихме искали да имаме ниско въглеродна индустрия, а същевременно няма необходимия транспорт по селата. Как да се постигне това? До преди 40-50 години а, имаше влак до тези а, малки грачета и села. А, за Румъния е изключително трудно да се докара а, влак до а, тези а, райони. А, държим ли наистина на това население или ще вървим и ние по пътя на развитите страни и тези хора все повече ще напускат селата за градовете. Дали ще прескочим някои етапи, дали ситуацията ще е различна или не. Благодаря, госпожо Арман. Ще е, се радваме на мнението на експертите по този въпрос. Господин Оливие, аз е, взимам повод казаното от колегата. Да, е, трябва да се преодолее тази несправедливост по отношение на хората, които живеят в а, а, слабо населените райони. как да се привлекат хората. Не виждам обаче как специалистите могат да намерят решение на тези гигантски огромни проблеми. Да, обикновено се предлага влака, споделено пътуване, някакви маршрутки или транспорт при поискване. Това са офертите, които се предлагат, но основният въпрос е дали ще продължи а, това разрастване на градовете а, и концентрирането на производството в а, големи мегаполиси. Тук не става дума само за мобилност, а и за устройство и трябва да се доведат до, до хората в тези слабонаселени райони не само транспорт, но и работни места, културни прояви, търгови, търговски обекти и така нататък. Може би би следвало да говорим за обществен модел, а не само за транспорт. Госпожа. Благодаря и аз за тези ценни примери, които бяха изложени пред нас. Аз работя в комисията не само транспорта и регионално развитие и селско стопанство, така че имам широк поглед върху развитието на тези слабо населени райони. Тоест да се гарантира и екологично и социално високо равнище. Но все още е трудно да излезем от тези модели на мислене, и не мислим как може да се преобрази а, тези райони. И всичко това трябва да бъде обмислено заедно, съвместно. Знаем, а, че индустрията а, произвежда с малко работна ръка а, химически продукти, които се използват в селското стопанство – трябва да се прояви а, творчество и да се направят по-привлекателни селските райони. Трябва а, да се обърнем към тези теми и а, днес след обед в а, а, Реги а, ще а, се обсъждат а, тези въпроси на справедливия преход селското стопанство. Така че би трябвало а, да работим в мрежа, включително а, цифрова, а, и то с а, хора, които не са в тези мрежи, а, защото има и такива примери, какъвто е в Швеция, с а, а, транспорта при поискване – Дадохте добри примери за логистика и дадохте решения. Изложихте някои решения в тази посока. Трябва да се положат големи усилия за това трансформиране на а, селските райони. Благодаря много. Сега госпожа култура. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το ζήτημα της προσβασιμότητας των Благодаря. Е, този въпрос за достъпността е много важен за Европа. Και πιο έντονα το δημογραφικό πρόβλημα. Защото <clears throat> се сблъскваме с демографски проблем. Е, за устойчивия характер на нашата култура и нашата цивилизация. Има а, силен натиск. А, следва да се създадат а, съответните условия, така че а, хората да се върнат а, в селските райони. И това е осъществимо след а, нахлуването на а, дигиталния свят, е, защото това е, благо не трябва да остане само в ръцете на свободния пазар. Цялото общество трябва да е, бъде в помощ на тези изолирани райони. Въпросът ми е какви мерки би следвало да приеме Европейския съюз, какво финансиране, каква програма са необходими в рамките на Зеления пакт, достатъчни са традиционните инструменти или би е, следвало да предприемем, да създадем нови инструменти. Благодаря, госпожа Контура, господин Витанов. Благодаря. Ще се скажа на български. Благодаря ви за и смятам, че то е поредно доказателство, че транспорта изпълнява важна социална роля – и неговата социална функция трябва да бъде разглеждана, а не просто да се счита за някакъв бизнес. Защото транспортът трябва да е в полза на европейските граждани, а не да се стреми да извлича печалба от тях. За да може да спрем обезлюдяването на малките населени места, трябва да гарантираме достъп, право на придвижване, а за да го направим, трябва да осигурим транспортните връзки в тези населени места. Ето защо и като докладчик в сянка по регламента за достъп на международния пазар на автобусните превози ще настоявам договорите за обществени услуги да бъдат защитени, за да може обществения превоз на пътници да обхване както рентабилните, така и нерентабилните линии. В противен случай допускането на пълна либерализация на автобусния транспорт, нерентабилните линии, които обхващат по-скоро обслужват връзките между малките населени места, ще останат без обществен транспорт и без обществен превоз. А ние би следвало тук да отчитаме, а, да отчитаме интереса не на големите компании, които търсят достъп единствено и само до печалбите, а да, да гарантираме правото на придвижване на хората. И за това най-необходимо е да се запази социалния характер на автобусния транспорт и да не бъде допускана неговата либерализация. Пълно. Благодаря ви. Благодаря, господин Витанов. А, да, това е сериозен въпрос. Въпроса за приватизацията на транспорта. Това е сериозна тема. Приватизирането на обществения превоз. И госпожа Контужар. Благодаря за всички презентации. Темата действително е много важна. Не само за нашето политическо семейство, но и за всички ни. Ако желаем да постигнем някаква промяна в политиката, то не би трябвало нито един регион и нито един европейски гражданин да бъде пренебрегнат. Аз идвам от една малка държава членка, Малтийка съм. Още повече аз съм от по-малкия остров Годзо. И като цяло ние имаме много добро свързване. Въпреки това, ние се чувстваме изолирани. Има доста пропуски. Липсват обучени хора, образовани хора, тъй като хората отиват да, да работят на по-големия остров. и би трябвало всъщност в по-близко място да има възможности за работа. Познавам семейства, които отиват и работят на големия остров, защото разбира се, там транспорта е по-добър. Което е жалко, разбира се. Защо навлязох в тези подробности? именно да покажа колко е голяма нашата отговорност, особено в тези области и общини с малко население, да се предоставят възможности за транспорт. Ние непрекъснато говорим за свободно движение. Няма как да има свободно движение, особено в такива общини и населени места, където няма транспорт. Макар и да е трудно, тъй като частният сектор не желая да инвестира в такива отдалечени или слабо населени а, селища, то мисля, че държавата носи отговорност да бъдат включени и всички тези населени места, да се предостави възможност на тези хора да отидат в чужбина или да отидат в други места на собствената си държава членка, също да имат възможност за различни шансове, социални, професионални и така нататък. което означава, че ние трябва да се погрижим за повече инвестиции в подобни райони. Продължаваме работата си, защото всички ние би трябвало да предоставим помощ на тези региони. Благодаря за вашите изказване и ще приключа с задавайки един въпрос. И така, селския свят, така наречен, селските райони са въпрос на политически избор. И урбанизирането и управлението наистина имат решаващ характер. Защо казвам това? Защото когато е, е, решавате да инвестирате в скоростни влакове, е, единствено, това наистина е добре, обаче а, изолираните територии а, няма да бъдат а, обслужвани от а, железопътния а, превоз и ще изчезнат в бъдеще. Има добри практики в Европа, а, това е и а, е, философски въпрос, а именно безплатния характер на обществения превоз. А, да, бяха дадени примери, свързани с възрастта. А във Франция експериментираме в Тенкерк по-специално 200 хиляди жители а, и всъщност се установи, че тези хора, които влагаха много пари, използвайки собствените си коли, бяха много доволни, че има обществен превоз. Така че това не трябва да забравяме, че е транспортна комисия, това не е комисия по регионално развитие или селско стопанство, Тоест, ние осигуряваме инструменти, облегчаващи живота в тези селски райони. И мобилността на възрастното население не е същата като тази на 20 годишните. Защото не навсякъде а, интернет има покритие. И е, трябва тези е, райони да има райони, в които има високо економическо развитие, но има райони, в които няма такова. Как да се е, въведе економика и в тези райони, а не само в големите градове. Това също е важен въпрос. Очертах няколко насоки, и за работа, и, за, и към нашите оратори. Така че ще започнем първо с госпожа Телес за 5 минути. Мерси, мерси. Foram muitas as за за colocadas. Благодаря ви. Много въпроси бяха зададени. Някои от тях бяха отправени конкретно към Португалия. Имам предвид господин Даниелсън. Благодаря за всички изказвания. Очевидно е, че транспортът трябва да бъде разглеждан и в социален контекст. Мобилността е неизменно право на всички граждани – ако нямаме достъп до мобилност, до транспорт, не можем да упражним правата си, правото на здравеопазване, на здравни грижи и прочие. Разбира се, мога да говоря а, само за Португалия, която познавам най-добре. При нас съществуват много такива райони с а, ниска гъстота на населението и много хора са изключени именно и заради липсата на мобилност. Понякога, като говорим за транспорт, се говори само за автобусен си, разбира, под автобусен а, транспорт. Могат да бъдат изпазвани малки автобуси, например. Има, разбира се, такива отсечки, които са рентабилни и други, които не са. Държавата се оттегли, за съжаление. Трябваше да бъде заместена от частния сектор. Обаче това не се случи, тъй като много от отсечките не са рентабилни, особено в районите, които са слабо заселени. Така че мобилността не се наблюдава навсякъде. И според мен държавата трябва да поеме своята отговорност. Именно в допълнение към частния сектор. Нуждаем се от много финансиране. От много неща се нуждаем, но и от пари. И ние не разполагаме с тези пари. Смятам, че Европейския съюз трябва да подхожда по-справедливо. Изпробвахме, разбира се, е, един експеримент с ам, велосипедин. Да, могат да бъдат набавени велосипедите, но за целта се нуждаем и от велоалей. Много хора обаче не могат да карат колело. Най-вече възрастните хора. Разбира се, че сред младежите може да бъде насърчавана тази култура на мобилност, но с възрастните хора какво да правим? Тоест, във вътрешността на страната трябва се нуждаем от европейски фондове. Не разполагаме обаче с пари да се закупят с малки автобуси. Така че и тази вашата комисия, както и, и цялата европейска администрация, трябва да помисли за повече финансиране в случая за Португалия. Много се инвестира в иновации и технологии. но трябва да се инвестира и в мрежи, и в приложения, както каза колегата от Белгия. Има много хора, които не използват смартфони. Как, как да използват интернет приложения? Във вътрешността на всяка една страна трябва да се помисли за инфраструктурата, за такива ем, сектори, които не са рентабилни. Нека да не забравяме и още нещо – Строят се пътища. Обаче, как хората да стигнат от домовете си до тези пътища? Именно защото настилката в селото е, е толкова разрушена, че човек не може да, е, да ходи дори и пеша. Възрастните хора използват бастуни. Всичко това трябва да се има предвид. Разбира се, че този вид планиране трябва да върви ръка за ръка с градското планиране. Но още веднъж апелирам към преосмислене на европейските средства, които се отпускат за Португалия. Такива простички ситуации, като например възрастен човек да отиде до почтата и да пусне писмо, не е възможно – Например, на автобусните спирки трябва да има козирки, за да могат да се предпазват от дъжд или да седнат някъде, или да се поправят улиците. И какво правят възрастните хора? Те си стоят в домовете. Преди да се отпускат европейски средства, трябва да се преосмисля финансирането, нуждаем се от нови стратегии, новаторски стратегии и от много по-добро планирано, планиране. И да се обмислят нови обществени модели. Хората навсякъде, където и да живеят, трябва да разполагат с еднакви шансове. Не само живеещите в Лисабон, в големите градове. Между впрочем, в Португалия се развива все по-добре биологичното земеделие. Туризмът се развива много добре и всичко това е в наистина отдалечени региони. Не само в Алгаве, където е морето и плажовете, а на север и също в вътрешността на страната се развива туризъм. И трябва да се вземе предвид начина на живот на тези хора, тяхната култура. Те е, живеят по друг начин. И мобилността може да подпомогне тези хора. Нуждаем се от малки транспортни средства, които са гъвкави. Няма нужда от големи автобуси. Могат да бъдат е, закубени, е, малки екологични автобуси и по този начин да се гарантира гъвкавост. Само по този начин можем да а, постигнем симетрия между отделните региони и да не бъдат изключвани определени територии. Обедена съм, че всяка една територия без мобилност ще бъде изключена и ще обеднее. И това засяга жените, възрастните, хората с увреждания, социално слабите. Всички тези хора се нуждаят от нашата помощ, от нашите решения. Така че наистина трябва да се преосмисли европейското финансиране. Вярвам в Европа и се нуждавам на помощта на Европа. Merci beaucoup, Madame Телес. Monsieur Ландан, la parole est à vous pour 5 minutes. Господин Ландан, имате думата за 5 минути. Tack så mycket. Fast får prata svenska nu. Först och främst skulle jag vilja instämma i att Благодаря. Ще използвам възможността да говоря на шведски. Искам да взема отношение по казаното тук. Разбира се, ние трябва да гледаме на системата за мобилност като цялост. Всички нейни съставки, колелет, ходене пеша, автобуси или обществен транспорт по заявка, както вече беше споменато. Трябва да има една здрава цялост един, един, е, е, един, видяхме Спомена се голяма концентрация в градовете и в Швеция, в Швед, и в Чехия. Там има възможности за работа, там има възможност за развлечения. Е, много трудно може да се обърне подобна тенденция но все пак можем да помислим как цифрово можем да предоставим достъп до всичко, което се предлага, дори да нямате физически достъп до него. Тоест, трябва да се види какъв е достъпа до цифровата зрялост. Това е нещо много важно. Достъпа до цифровизацията. Много хора питаха какъв вид подкрепа трябва да ни се окаже при прилагането на решенията, намирането на решения или финансиране. Първо, трябва да има подкрепа за пилотни проекти, за да се подложи на тест мобилността, която предлагаме на гражданите, доколко тя е приложима към други части на Европейския съюз. Тоест, свобода за пилотни проекти е едно тестване, за да се види какъв ще бъде резултата. За съжаление, е, капитала, с който се финансират пилотни проекти, са ограничени. От друга страна, е, предизвикателствата пред по-гъвкави решения. Е, въпросът опира до доверието. Доверието у гражданите. Дали работи системата, гражданите да разберат как реално работи системата. Т.е. трябва да се инвестира в образование, е, е, лесно би било да говорим отново за цифрови решения. Това се прилага за много хора, но не за всички. Така че е, трябва да сме сигурни, че има альтернатива. Альтернатива за тези, които нямат достъп до тези технически инструменти. Сега, госпожа председателката попита как е, общественият транспорт би могъл да бъде безплатен. Въпросът е политически. Но е, първо искам да кажа, че въпросът е чисто практически. Едно от основните предизвикателства е как да се финансира настоящия обществен транспорт. Е, примерно в нашия регион, е, който е сравнително малък, но все пак това струва е, около 20 милиона евро годишно в годишни измерения са ни необходими милиарди шведски крони. Така че е, така че е, това трябва да се превърне в политически приоритет, ако искате да се поемат подобни разноски за безплатен обществен транспорт. Има и друг е, аспект когато прилагате подобни мерки, някои хора ще предпочитат безплатния транспорт, а иначе те ходят ходят пеша или карат колело, или си карат колата, ще да се види кое е най-привлекателното за тях. Просто трябва да сме сигурни, че общественият транспорт е качествен. Това е альтернативата. Качествен обществен транспорт. Благодаря ви. Благодаря много, господин Ланден. Господин Щерба, имате думата за 5 минути. съм ами, се захитил пар а, А... Благодаря, госпожо председател. Отбеляза си някои въпроси, както и група проблеми. Иновациите. Първо е да се изберат правилните иновации, след това те да бъдат финансирани. От гледна точка на Централна Бохемия, ние лесно можем да намерим решение за повече иновации. Ние вече работим с някои такива, както казах, интелигентните билети. Това е система възосновата на виртуално приложение, където могат да се закупят билетите и да бъдат инсталирани върху банковата карта. Така че ние работим в това отношение. От друга страна, може да се помисли върху водородни двигатели, альтернативни двигатели на обществения транспорт. Обаче частните предприемачи на транспортните фирми използват такава техника, която да им позволи някаква печалба, а не да отговарят на потребностите на населението. Така че това е малко сложен въпрос – трудно може а, да бъде обновен а, автомобилния състав на обществения транспорт. Новите двигатели, например, могат да бъдат използвани за екологизиране на транспорта там, където, например, не се, няма ЖП инфраструктура. Освен това, Използването на трамваи и тролейбуси ще е достатъчно просто една електрификация. За целта е необходимо да се споразумеят държавата, ЖП е, предприятията и съответно местното и локална е, регионална администрация. Но за целта се нуждаем от концепция, от план, който да е единен, обвързващ и който да се прилага еднакво. В Чешка република към момента съществуват 13 региона плюс голяма община Прага. Всеки един от тези региони изготвя своите планове за регионално развитие. За съжаление обаче транспортните системи не са съвместими и е, има много частни предприемачи, които участват в транспортния сектор. Чешка република е малка държава. Въпреки това, е, хората могат да си купят за една и съща отсечка 10 различни билета, което е абсолютно обезкуражаващо. И всеки път човек, като се прикачва, е, трябва да се главоблъска, каква карта да си, билет да си купя, къде да го купя този билет и така нататък. Затова се нуждаем от интегриране на обществения транспорт извън границите на съответните области и региони. За целта обаче трябва да се помисле за финансиране на влаковете и разбира се да бъдат преодоляни именно тези граници между териториалните единици. От една страна държавата трябва да поеме своята отговорност и съответните градове да бъдат окрупнени в транспортни единици. Както казах, ние все още сме изправени пред големия проблем на различните тарифи на прибилетите. Както вече споменах, бяха направени вече някои промени тъй като 20% от населението е, е концентрирано в голяма община Прага. За целта обаче инфраструктурата не е достатъчна. Хората се сблъскват с задръствания, недостатъчен транспорт. Няма пикови часове. През целия ден има задръствания посока Прага. Естествено, че Европейският съюз а, предостави доста помощи за териториално сближение. А, новите държави членки бяха изградени и са финансирани нови интермодални транспортни коридори. Гражданите, които живеят в близост до тези коридори, са облагодетелствани. Тези обаче, които живеят в по-отдалечени области, те са изолирани – и хората зависят или от автобуси, ако изобщо има такива, или от личния си автомобил. Защото трябва да се прикачват, което е много сложно и в крайна сметка обезкуражаващо. Трансевропейските а, транспортни мрежи трябва да обхващат също така и регионалните структури. И би следвало да се изгради една обща мрежа, която да обхваща железници, автобусен транспорт, индивидуален транспорт. А що се отнася до свързаността между отделните градове и региони, то те също трябва да бъдат свързани. Друга актуална тема у нас това е изграждането на скоростни влакове. Ние работим за целта с други държави, като Италия, Германия и Великобритания. А също така за изграждането на високоскоростни магистрали. За нас е важно терминалите да се намират в градовете. И това е една от предпоставките хората да не напускат родните си места и да се заселват единствено и само в големите градове. Благодаря ви. Си Боку е Председателката благодаря и господин Кристиансен, давам ви думата за 5 минути. Благодаря още веднъж. Аз е, мисля, че може би има решение така наречения сребърен куршум. Трябва да работим в различни области на политиката, за да се справим с проблема. Всъщност, е, ние вече сме пилотирали е, развитие е насочено към транзита. Е, поне това може да се окаже понятие, което да е приложимо защото съдържа децентрализация. Тоест, вие развивате жилища, услуги, успоредно с линиите за транзит, които вече съществуват. Така че автоматично се развиват услуги, но трябва критична маса. Едва ли във всяко малко село може да има. И е, обратната страна, когато това стане, нарастват е, цените на жилищата. Това е проблема за някои групи, като например моята, с ниски доходи. Е, говорим за развитие насочено към е, колелетата. Защо да не развиваме жилища или услуги успоредно с основните пътеки за колоездене? примерно в малки села или в слабо населени райони. Аз предпочитам прости понятия. Безплатен транспорт, да, защо не? Въпросът е, че когато нещо е безплатно, се свръхконсумира. Едва ли точно това ни е необходимо. Трябва потреблението да, да, да, да, да функционира. Това може да е временна мрежа, временна мярка за унези, на които им е най-необходим транспорт, за да отидат на работа. Сега, когато ни питахте решение ли трябва или финансиране, вече има е, достатъчно решения, но пазара се развива много по-бързо, отколкото си представяме. Вижте Брюксел, нещата се развиват много по-бързо, отколкото преди две години. Електронни стълби, електронни автобуси, какви ли не транспортни средства. Всичко е на лице. Има решения, но Европейски съюз трябва да изиграе важна роля, регулирайки това, регулирайки това, което се предлага, защото тези новопоявяващи се решения понякога са понякога е, е, ускоряват, ускоряват е, някои проблеми. Примерно, Примерно в Брюксел електронните спирки за електронни колелета. Хора с ниски доходи е, го правят така че това е една много остра конкуренция, едно съревнование се появява и ние като политици трябва да го регулираме. сега властта на колелетата, електронни колелета, 25 км. 25 км не е тежко дори за някой, който не е в прекрасна физическа е, форма. Това е новопоявяващ се пазар в моя клуб за колоездене как се кара колело. За хората в моя клуб това е реално решение. Проекти за кръговост, циркулярност. Ние е, а, а, колелета на лизинг. За колелета на лизинг говорим. Ние можем да дадем колелета на лизинг на много ниски цени. Така че тези циркулярни проекти могат да се приложат навсякъде, навсякъде в Европейския съюз. Е, финансирането винаги е проблем. Пилотни проекти трябва да ви някой друго евро да стартирате, обаче нека пазара, нека социалните предприемачи да се изиграят ролята, нека да им видим, да им покажем кое е успешно и къде трябва финансиране. И едва тогава да решаваме и да правим избор. И отново, устойчиво планиране за мобилността. Много работа вече е свършена, но, но все пак а, е, мисля, че няма достатъчно внимание за е, групите с ниски доходи, за онези, до които трудно можем да достигнем и които обикновено не участват в е, нормалното участие в проекти. Благодаря много за всички ваши изказвания. Искам само да подчертая нещо във връзка с безплатните е, е, безплатния транспорт. Не, че той е безплатен, а използването на превозното средство е, за пътниците е безплатно, но всъщност самия транспорт се плаща. От кого се плаща? От дънакоплаците. Ние няма нищо безплатно. Наистина можем да ви ръкопляскаме. Е, благодаря на всички оратори за изложените добри практики, за е, това, е, че подчертаха и този, това огромно предизвикателство, което стои пред нас. важното е, че всеки разполага с определени инструменти, за тази мобилност. Но няма вълшебно решение. Има вълшебни инструменти и средства, които а, позволяват тази мобилност. Благодаря ви. Нека да им ръкопляскаме. И а, казвам ви до скоро. А, Имаме експозетата в електронен вариант, който желая, можем да му ги изпратим. Драги колеги, сега ще закрия нашето заседание и в 5 часа ще се видим отново за заседание на координаторите. Така ли е? Ентусиазиран ми се виждате. Закривам заседанието. Ще се видим отново в същата зала в 17 часа.